за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и Средиземно море. Господин Мато има думата. Извинете, колегата е готов да започне своето изложение. Благодаря, господин председател, господин комисар. Обсъдихме това, обсъдихме предложение за включване в европейското законодателство на препоръките на ИССАТА от 2014 година. От 2006 година започна прилагането на план за възстановяване на червения тон. Рибарите направят, положиха много усилия и спазваха стрикните условия, залегнали в плана. Благодарение на това през 2008 година запасите се увеличиха и през 2014 година е, организацията реши да увеличи квотите, които бяха предварително фиксирани до 2017 година, тъй като разполагаме с данни относно е, запасите и положителната тенденция съответно и с АТА би могла да увеличи квотите през следващите години, защото трудно бихме обяснили на а, рибарите на Канарските острови, които използват устойчиви методи че 24 часа след започването на, риб, на риболова трябва да се върнат в пристанищата, тъй като квотата им е изчерпана. Така че цел, целта е да имаме единно и ед, а, едно еднакво прилагане на разпоредбите на плана в целия Европейски съюз относно трансфера на живите екземпляри и, използването на камерите, изискванията за улов, за УДО, ОДУ и други. Е, Европейската комисия прилага препоръките на комисията, но бихме искали да бъдат взети допълнителни мерки. За да се, за да се транспонират препоръките на ИССАТ, то мерки трябва да бъдат взети в Европейския съюз и да, да бъдат прилагани по единен начин, а не да започваме отново обсъждания, които вече сме провеждали. Става дума да се осигурят равнопоставени условия на всички оператори и то особено спрямо трети страни. Защото ако чужите флот флотове, е, флоти използва, не, не, не прилагат същите мерки и същите правила. Всички наши мерки са празни. Зато, за това Комисията бих, би искала препоръките да се прилагат чрез делегирани актове, но ние сме против, защото смятаме, че Европейския парламент и Европейския съюз трябва да участват и решенията да се вземат в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение. Тук не, не, цел, целта не е в крайна сметка да се намалят правомощията на парламента, така че също но смятам, че трябва да се вземат под внимание и различните технически е, мерки и риболовни съоръжения и примерно да се подчертае, подчертае ролята на традиционните непромишлени капани, такива каквито се използват на Канарските острови и е, да не се налагат квоти за традиционният занайчийски риболов. Е, очаквам колегите да внесат изменения, за да подобрят този доклад и да стигнем наистина до задоволително решение за всички. Давам думата на комисар Вела. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Бих искал да благодаря и на господин Габриел Мато. Е, комисията високо оценява проекто доклада е, във вида, в който е изготвен от докладчика господин Мато. И ясно е, че това е резултат от отлично разбиране на въпросите, е, които засягат възстановяването на червения тон. Това е рядък вид. Мисля, че доклада е приносен. Има положителни предложения за изменение на първоначалното предложение на комисията. Нека да напомня, че както вече беше обяснено, европейски предложението на Европейската комисия цели транспониране в е, европейското законодателство международните разпоредби на Международния съвет за атлантическо сътрудничество. Те бяха прияти през 2014 година и се отнасят към държавите членки и е, операторите от юли 2015 година. Важно е да кажа, че плана за възстановяване на резервите беше признат като пример за успех и аз мисля, че в момента запасите се възстановяват. Независимо от това обаче е, не може да бъдем самодоволни. Трябва да продължим е, да отдаваме приоритет на устойчивото управление на тези е, важни резерви. Мерките, които са прияти в плана за възстановяване от ИССЕАТ са от ключово значение. Много от разпоредбите на плана за възстановяване са пряко пряко приложими към всички държави членки на Европейския съюз. Независимо от това обаче, трябва да се осигури транспониране, за да сме е, сигурни, че разпоредбите е, се прилагат и към всички юридически лица, е, които са регистрирани в Европейския съюз. С други думи, трябва да се осигури съответствие с международните ангажименти на Европейския съюз. По този начин ще се увеличи и доверието в Европейския Европейски съюз е, за възстановяване на рибните запаси. Е, е, аз мисля, че доклада отговаря на нашите очаквания. Независимо от това обаче, все още има разногласия. Това засяга, например, тълкуването на правомощията на отделните институции, когато се говори за транспориране на разпоредби от регионалните организации за управление на рибните запаси. Ние смятаме, че тези е, разлики могат да бъдат разрешени. Колкото до правомощите на Европейската комисия да приема делегирани актове, Европейската комисия е убедена, че е, предвид честите изменения в е, Плана за възстановяване на рибните запаси в ИССАД, това е от ключово значение в предложението. Защо? Защото такива делегирани актове са необходими, за да може бързо да се включи в европейското законодателство всяко изменение в плановете за възстановяване, прияти в ССЕАД. Тези изменения се правят редовно. Ето е, защо, ако се спазва обикновената законодателна процедура, то тогава не можем своевременно е, да правим необходимите промени, за да сме сигурни, че европейско законодателство съответства на международните ни ангажименти. Приемането на делегирани актове от Европейската комисия предоставя възможност е, своевременно и точно да се транспонират мерките на ИССЕАТ в европейското законодателство, като се изменят е, само второстепенни елементи на законодателните актове. Това предполага съответно допитване, включително и допитване до експерти. Това предполага и е, своевременно и надлежно транспониране на съответните е, документи, т.е. трябва да се вземе мнението на Европейския парламент и на съвета. Т.е. Европейската комисия трябва да има правомощие да приема актове за изпълнение, това се обосновава с честата необходимост от е, прилагане на мерки от плана за възстановяване на ниво Европейски съюз. По този начин се гарантира равнопоставеност на държавите членки, гарантира се и ефективното прилагане на едни и същи мерки. Това се отнася в най-голяма степен за мерките за контрол, които се предвиждат в ИССЕАД Тълкуването би могло да бъде различно в отделните държави членки, а те са е, пряко свързани с очакванията спрямо нас и с международните ни ангажименти. Дами и господа депутати, госпожо председател, е, предложението на Европейската комисия във връзка с многогодишния план за възстановяване на червения тон е, е балансирано последствие от споразумението в ИССЕАД. Е, отново ще повторя, че доклад на господин Мато е реално приносен и с удоволствие очаквам обсъжданията в Европейския парламент. Председателката, благодаря. Сега пристъпваме към дискусията. Първо давам думата на представителите на политическите партии. Господин Валеса за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Днес бих искал да благодаря на господин Мато и да подкрепя неговото предложение. Целта на това предложение е да се транспонират в европейското законодателство международните разпоредби за плана за възстановяване на червения тон в източно руски океан и Средоземноморието съгласно разпоредбите на ИССАТ. Целта трябва да се работи стъпка по стъпка. На първо място трябва постепенно да се намалят общите, размерът на общото улов. Но трябва също така да се ограничава риболовът в определени зони за определени периоди. Има много разпред по отношение на минималният размер на улова, но трябва също така да се прилагат и новите програми за съвместни инспекции. Съгласно също така, че планът трябва да се прилага съгласувано и да обхване всички участници в риболова на тон, включително и операторите, които не не са в, от Европейския съюз. Защото ако се прилагат различни разпоредби за тях, разпоредбите, които прилагаме за европейските е, рибари, ще останат безрезултатни и напротив, само ще наказим собствените си рибари. Така че нека да не допускаме това с налагането на по-строги мерки за тях. Отново бих искала да подкрепя работата на господин Мато по това досие. Благодаря ви. Благодаря ви, думата има госпожа Бриано за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Днес няма да говоря само за транспонирането на разпоредбите. Мисля, че по това имаме съгласие и съм съгласна с казаното от господин Мато, тъй като нещата вече бяха обсъдени в комисията, но нека, нека обсъдиме някои важни проблеми, свързани с възстановяването на запасите, екологията и економическите последици от ем, улова на тон. През 2014 година в Генуа по време на заседанието на ИССА с е, радост отбелязахме увеличаването на запасите и съответното, съответното увеличаване с 20% на квотите за разпределение. Квотите се предоставят на групите, които след това се разпределят между държавите членки. Но, за съжаление, в Европейския съюз, въпреки увеличаването на квотите с 20%, възползват се само големите флотове, а не и за найчийският риболов. Затова е необходимо да има по-справедливо разпределение на а, квотите. Ние предложихме е, изменение за е, под, за по-добро разпределение и за премахване на монопола на големите риболовни е, флотове. Госпожа Рибарство као господарска грана Днес рибното стопанство повече от когато и да е било като економически отрасъл зависи от баланса между устойчива економическа дейност и защитата на рибните запаси. Нашия риболовен флот е от ключово значение за бъдещето на е, рибарството, но не може да има риболов без рибари. Трябва да се види какъв е техния економически интерес, независимо от ограниченията. Мисля, че в баланса доклад се почертава необходимостта от такъв баланс. За мен е чест да, беше чест да мога да работя по доклада, заедно с господин Мата и с докладчиците в Сянка. След възстановяването на запасите от червен тон, след години ограничителни мерки и планове за неговото възстановяване, в края на краищата квотата беше увеличена през 2016 година. По този начин се увеличават и е, доходите на е, рибарите, включително и на малки риболовни съдове и на жените. Е, Следващи изказващи. Госпожа Билбао Баринца. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Ние подкрепяме докладът му, тъй като Този доклад ни представя една добра насока. Съвсем логично е да се увеличат равнищата на общо допустим улов предвид възстановяването на запасите, тъй като загубихме близо 11% от капацитета си за риболов на този вид. Освен това, се гарантира разнопоставеност на всички риболовни, съботи съдове в Средиземно море, независимо дали операторите са европейски или не. Подкрепяме също така и дребно мащабното тъмношните риболовни ни стопанства, като тези на традиционните е, рибари в, е, на канадските острови, които използват традиционни капани, като мадрагите, например. Освен това, ние сме против е, наказването на някои видове практики, като не се взима правите всички неустойчиви практики, прилагани от а, риб, различните риболовни оператори. Подкрепям също така и ролята на Европейския парламент при транспонирането на разпоредбите на, АСЕ, на ИССАТ. Ние трябва да играем важна роля в този процес и в случай трябва да се спазват разпоредбите на договорът от Лисабон. Ето защо, господин комисар, надявам се да вземете предвид надлежно на позицията на Европейския парламент, за да може добре да се задоволим за бъдеще. Благодаря ви думата има госпожа Хазакамп. Благодаря, госпожо председател. Червеният тон е, може би, най-известният застрашен вид. През последните 50 години запасите на намаляха с 90% и вида е, е просто на ръба на изчезване. Причина за това свръх улова, практикуван в продължение на години, е, защото нашите флотове бяха е, е, субсидирани и същевременно имаха свръх капацитет. Чак през 2006 година бяха взети мерки за е, възстановяване на вида. Виждаме положителни резултати, но все още нещата не са, не са е, станали добре, защото ако виде на практика изчезнал и да се отвоят запасите, това не означава нищо. Така че смятам, че е прекалено рано да се увеличат а, квотите още от сега, но това искат и а, Европейската комисия и рибарите. Тук става дума за червения тон, но има и много други видове, видове които са на ръба на изчезване изчезването. Ако е, извършваме свръх улов на застрашени видове, всъщност извършваме престъпление срещу планетата и срещу бъдещите ни, бъдещите поколения. Господин Афа. Грация, президенте. Е, Благодаря, госпожо председател. Нашата делегация е за този доклад. Ние работихме заедно с господин Мато по доклада. Много е важно да приемем препоръките на ИССЕАД. Тя доказа, че работи както трябва през последните години. До края на миналия век тона се, работеше, се ловеше само с, с традиционни методи, докато сега вече имаме промишлен увод е, улов. Е, системата на квотите е, като че ли се оказа успешна. Аз съм съгласен с тези, които казаха, че може би е рано да се увеличат квотите. Квотите засягат околната среда, но няма да решат социално-економическите проблеми. Ще възникнат проблеми с социалната справедливост. Традиционният риболов остава в периферията. Ние смятаме, че тази несправедливост трябва да бъде отразена. Има някои, които изобщо нямат квоти, докато други имат много високи квоти. Този проблем може би не може да се обсъжда в момента. Това не е идеалното място, но Европейския парламент трябва да използва, за да се чуе неговата дума. Госпожа Робдост. Благодаря ви, госпожо председател. Когато има много риба и малки риболовни съдове. Всичко се, се получава много добре. И тук мисля, разбира се, за наемческият риболов в Средземно море на Червентаун, защото това е един много селективен риболов и неговото въздействие върху запасът и върху екосистемите като цяло е много ограничен. предвиждаме да се вземе предвид колко важен е дребномащабият зърнечийски риболов но за целта трябва да му се отпуснат за този вид риболов необходимите квоти. И тук имаме нужда от много ясни критерии за разпределение на квотите. Освен това, става въпрос за риболов чрез използване на риболовни съоръжения с ниска енергоемкост и с слабо въздействие върху околната среда в дългосрочен план. Това също са фактори, които би следвало да бъдат взети предвид. Време е да се преразгледа системата за разпределение на квотите между държавите членки. За това настоява групата на социалистите и демократите. По този начин ще се вземе предвид в по-голяма степен дредномащабният риболов и дредномащабният занаячийски риболов, тъй като в момента има недостатъчна прозрачност при разпределението на квотите. Ето защо привесна фактът, че плановете за улов трябва да се предоставят ежегодно държавите членки. Благодаря ви. Господин Хоп има думата за Благодаря, госпожо председател. Всяко животно или всяка риба тре опазване и черв, червения тон е, от, е много ценен вид, който струва злато и ако запазиме този вид, ще го запазим за винаги, но нещата не изглеждат много добре, тъй като този вид е в списъка на застрашените видове. Европейския съюз трябва да помисли по какъв начин да транспонира е, разпоредбите, свързани с многогодишния план за възстановяване на червения тон. Същевременно мерките трябва да бъдат прозрачни и да бъдат прилагани от всичко. Е, законите и правилата трябва да се прилагат е, стрикно от всички, включително в Европейския съюз и извън Европейския съюз трябва да се вземат и всички мерки за борба с незаконния а, улов. Госпожа Берва. Госпожа Лопес Бермехо, е, ние приветстваме факта, че тук има специално препращане на традиционен е, устройство за риболов, а именно мадрагите. Е, това показва, че се признава стратегическото значение на мадрагите за устойчивото управление на запасите от червен тон. Това е вид, е, който е от жизнено важно значение за населението, което използва този вид и за екологичния баланс в е, морето и в нашите крайбрежни райони. Европейското прави... Е, испанското правителство не пренебрегна мадрагите, когато се обсъждаше разпределението е, на квотите, когато се признава значението на е, този традиционен инструмент за риболов. Ние смятаме, че това решение е много правилно, защото се прави селективен улов, по този начин се опазва околната среда и ние искаме да продължим да можем да осъществим този вид риболов. Благодаря ви. Един човек в тази зала спомена ловенто с валица. Това просто не е, не е вярно. Имаме система на квоти за повечето видове и от десетилетия излишния улов се изхвърля в морето. Но ние е, изключително много подценяваме е, значението на устойчивия е, риболов е, в морето. Знаете ли, в Обединеното кралство е, приходите са само 200 000 паунда. С 200 000 паунда. В Америка, на източното крайбрежие, те обаче признават значението на определения запас риба, което довежда до огромно увеличаване на работните места, заплатите и така нататък. И цялото източно крайбрежие много печели от това. Какво правим ние? Ние налагаме тотална забране и лимитираме улва до една риба на рибар. А в същото време искаме да дадем мрежи на промишлените рибари, за да ловят с тях огромни количества това стана благодарение на е, регламентите, господин комисар, на, на това, което е, предложиха бюрократите без дебат в Европейския парламент, без дебат е, в, в комисията. И в момента обикновените е, хора се превръщат в престъпници, като е, работят това, което са е, работят. Така че гласувайте за нас, а не за Европейската комисия, за да върнем правата на европейските избиратели. Господин Фараш, има въпрос с синя карта от господин Корбет. Приемате ли? Господин Корот, заповядайте. Господин Фараш, както знаете, общата риболовна политика претърпя фундаментална реформа, като дори Гринпис я похвали като добра реформа. Тогава вие бяхте член на нашия парламент и ми се струва, че за две и половина години се явихте на едно или две заседания. Тогава, когато всички тези въпроси се обсъждаха, когато имаше големи битки – не смятате ли, че вашите бележки е, за общата риболовна политика е, щяха да спечелят повече доверие, ако си бяхте си свършили работата като член на риболовната комисия? Господин Фараш, Ами, много добре се опитвате да ме засечете, господин а, Корбет, обаче вие а, сте били на всяко заседание. Дори да бях на тези заседания, нищо нямаше да мога да направя за тези 800 хиляди души от нашата страна, които ловят костур а, на любителски начала. А, нямаше да, нам, да мога да направя нищо за тези, които откриваха работни места за тези любители, защото се стигнат до такъв спад в пристанищата. Забраната всъщност беше въведена без дебат в риболовната комисия. Е, никакъв дебат не е имало там. Не е имало никакво гласуване в парламента. Беше извършено това действие чрез регламент въведен от един малтийски бюрократ и сега ние не можем да се справим с този регламент. Аз искам, господин Корбет, работеща демокрация и след това да обсъдим а, как да управляваме британските запаси. Хубаво се опитвате, но безуспешно, смятам. Председателят. Съжалявам, господин Корбет, зададохте въпроса си с синия карта и получихте отговор. Нека прекратим разискванията между вас двамата и да дадем думата на следващия оратор, госпожа Агилера Гарсия. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че ние сме съгласни с доклада на господин Матус за спазването на препоръката има обаче някои изключения, които искам да напомня. Поставен е акцент върху няколко въпроса и аз искам да изразя своята подкрепа. На първо, на първо място единното спазване от страна на всички. Критиката на рибарите е, че Европейския съюз и държавите членки прилагат единно спазване, но не и в трети страни. Червеният тон се възстановява, но дребните рибари трудно възстановяват своята дейност, така че трябва да сложим край на монопола на разпространението в Испания, например, имаме такъв случай. Господин Ван Дален за една минута. Благодаря, госпожо председател. Днес говорим за мерките за възстановяване на запасите от е, червен тон и прилагане на европейските е, разпоредби. Поздравления за докладчика, който изключително ясно, еднозначно представи въпроса в рамките на две-три заседания на Трилог. Е, заснихме въпроса из комисията. Аз обаче съм изключително загрижен за останалите видове риба в Средиземно море. На практика всички видове в Средиземно море страдат от свърхулов някои видове е, е, риба дори, с, е, дори имат десетократен свръхулов, дори не могат да се размножават. Така че а, е, имаме нужда от бързи планове за възстановяване. Трябва да бъдат изготвени е, и по-ограничителни мерки за много, в многогодишните планове за всички видове риба в Средиземна моря. Госпожен Сантош. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, винаги се радвам, когато ни посещавате. Искам да поздравя и нашия докладчик, колегата Мато, за прекрасната му работа върху пакет от решения, които ние сме призвани да вземем. Искам да приветствам измененото предложение от страна на социалистите и демократите с цел укрепване на борбата с незаконния риболов. Трябва да утвърждаваме любителския и непромишлен риболов, така както се практикува в редица региони на Испания. Смятам, че не следва да задушаваме традиционната риболовна практика на там, където тя съществува, включително Азорските острови, трябва да е, използваме добре принципа на предпазливост и да се ръководим от него. При лова на червения тон е, трябва много да внимаваме какво е отражението върху околната среда на колективните риболовни уреди. Благодаря. Започваме процедурата за спонтанни изказвания. Благодаря. Ще се спра само на два въпроса. На първо място актовете за делегация. Комисията предлага бъдещите планове за възстановяване на запасите от червен тон да стане чрез актове с делегация. Ако това стане, парламента няма да има никакъв глас. Аз смятам, че трябва да се съобразим с регионалните организации за защита на рибните стопанства. Втория въпрос е свързан е с квотите за улов на червен тон. Не, не е ясно защо Квотите се основават само на улова през последните две години. Това може да бъде изгодно само за някои рибари. Мисля, че трябва да сложим край на монопола на големите собственици на кораби и да дадем възможност за развитие на малките и средни предприятия. Призовавам колегите да подкрепят тези предложения. Господин Мария си има думата. Рибарството в Средиземно море и в Атлантическия океан е много важно, тъй като създава много работни места, както в Европейския съюз, така и извън него. През 2008 година беше създадена многогодишна рамка до 2022 година за възстановяване на риболовните на запасите от червен тон в Атлантически океан и Средиземно море. Рибите страдаха както по времето на действието на меморандума, така и сега. Сега дори натиск се увеличава, данчната тежест се увеличава и доходите на рибарите спадат в малките пристанища към рибарите дори се отправят а, а, заплахи и те са изложени на произвол на кредиторите. На риск са изложени и семействата, и фирмите на древните рибари. Те наистина се борят за оцеляване. Благодаря ви. Мисля, че Имаме проблем с превода на английски язик. Може ли този проблем да бъде отстранен? Но ние много добре ви разбрахме. Госпожа Джафрид. Благодаря, госпожо председател. Радваме се, че благодарение на вниманието към мерките на Европейския съюз и ИКАТ червеният тунец отново се възстановява в нашите морета. Той е много ценен вид и от търговска гледна точка. Той е ценен, но за съжаление е предмет на монопол. В Сицилия много собственици злоупотребят с монопола си. За съжаление, тонът на нашите трапези е от Япония, а много рибари от Сицилия трябва да се откажат от своята традиционна дейност. По този начин се унищожава едно много ценно наследство. Господин Яковчеч има думата. Благодаря, госпожо председател. Червеният тон несъмнено е застрашен вид. И въпреки наличието на някои положителни примери за неговото възстановяване, въпреки постъпването на положителни данни през последните години, се да увеличим квотите. И, и искам да ви приканя, господин комисар, искам да приканя и комисията да бъдем по-внимателни. Става дума за застрашен вид и начинът по който възнамеряваме да използваме всичко, което плува в Атлантическия океан и в Средиземноморско море, е, вероятно ще позволи на големите монополи да продължат да я карат по-старому. Така, опасявам се, ще стигнем до предишното положение. Би трябвало да направим задълбочен анализ на всички рибни запаси в Атлантическия океан, а не да ги разглеждаме един по един, ако искаме да ги защитим от унищожаване и изчезване. Благодаря. Плана за възстановяване на запасите от червен тон доведе до положителни резултати. Биологичната маса от 2008 година насам се възстановява и се увеличава. Е, през 2014 година беше решено да се е, увеличи допустимия улов с 20%. Разпределението на квотите обаче в момента ощетява дребните рибари и е, онези, които практикуват устойчив риболов за сметка на големите предприятия. При това традиционните рибари използват селективни а, уреди а, и а, а, рибарите, използващи въдица, също трябва да бъдат а, а, признати на тях. Също трябва да им се даде право да ловят този вид, тъй като те ловят наистина много малки количества. Такъв е случай на Зорските острови, и, а те могат да доведат до уравновесяване на запасите. Благодаря. Мерките, които разглеждаме, са продължение на желанието да се запазят запасите от червен тон. Трябва да се каже, че това е че е задължително да възприемем хармонизиран подход, като се отчете международният режим и ангажиментите на Европейския съюз. Трябва също така да оказваме защита на европейските рибари, да обръщаме внимание на нещо, което се случва много често. И именно огромни монополи които присъстват на пазара и те изтикват рибарите, които прилагат традиционни методи, а тези методи са и най-устойчивите. Аз мисля, че всяка държава членка може да разпредели квотите между своите рибари. Най-важното тук е контролът и отчетността за да не се върнем в ситуацията, в която запасите изчезват. Благодаря. Думата има комисарят. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж бих желал да благодаря на всички почитаеми евродепутати за техните бележки, въпроси и изказвания, които показват, че ние стоим на обща основа за по-нататъчната работа върху този проект. Също така много се радвам, че почитаемите евродепутати демонстрираха обща подкрепа на нашите идеи. Комисията би желала да припомни, както направиха и мнозина от вас, колко деликатно е положението с червения тон на международните форуми и колко голяма отговорност носи Европейският съюз за осигуряване на устойчивостта на този запас. Ние с най-голяма квота носим отговорност е, и за най-голям брой оператори. Следователно Европейският съюз е призван да играе главна роля в управлението на този вид запас. Настоящото предложение е важно за точното транспониране на решенията на организацията ИКАТ, приети преди няколко години. Регламентът който ще бъде изработен в резултат на тези мерки, ще гарантира равни условия за работа на всички оператори и по-лесно спазване от страна на Европейския съюз на неговите международноправни задължения. Бих желал сега да се спра на част от чутите в тази зала коментари. Колегите Мато, Брияно, Билбао, вие всички или всъщност почти всички подчертават ролята на непромишления риболов. Комисията до голяма степен споделя и интереса на парламента към запазването на традиционните методи на риболов. И също така сме съгласни, че по някой път редакциите, които се предлагат, са подвеждащи. Защото тези уреди, които са изрично посочени в доклада, не винаги са единственият начин да се осигури устойчивост на риболова или на запасите. Що се отнася до предложението да се разпределят допълнителни квоти или да се разпределят квотите между отделните видове риболовни уреди, е, съгласен съм. Е, това трябва да бъде направено в светлината на спецификата на риболовната дейност във всяка държава членка. Имаше отделни индивидуални коментари свързани с е, риболовният уред наречен армадраба. Да, съгласен съм, че трябва да се стремим към максимална устойчивост и е, щадене на околната среда. Що се отнася до е, евродепутата Афронте, който подчерта значението на този запас е, за рибарите в Европейския съюз, е, смятам, е, че мога да изразя съгласие с неговите думи. Това е правилната посока, в която трябва да вървим. Смятам, че правилният начин на управление е единственият път напред. Само по този начин можем да опазим устойчивостта в дългосрочен план – и да отчетем социално-економическите аспекти. Съгласен съм и с госпожа Родост, според която квотите трябва да бъдат прозрачни. Мисля, че и всички държави членки следва да се стремят към това. Необходимостта от висока селективност на уредите е нещо, с което съм съгласен. Разбира се, че любителският и непромишленият риболов имат своят принос за това. Трябва да се съгласим, че положението не е толкова добро, колкото би ни се искало. Смятам, че няма място за самодоволство от наша страна. Напредък несъмнено е постигнат, но все още остава да се направи много. Евродепутатът Агилера говори за еднообразните условия, при които да се конкурират економическите оператори и повече разпределени квоти за малките рибари. Е, записах си и е, плана за опазване на е, ХЕК, който беше споменат от евродепутата Ван Дален. Що се отнася до колективния риболов, споменат от евродепутата Дош Сантош, това е нещо, което учените отчитат, но ние смятаме, че и тук има какво да се поработи още. Що се отнася до коментарите във връзка с делегираните актове, за мен те са централен елемент на проекта. Е, поради факта, че плана за възстановяване на този рибен запас в Айкат много често се изменя, което налага и чести своевременни изменения на законодателството на Европейския съюз. Ако тези изменения се правят по обичайния законодателен ред, няма да можем да реагираме толкова бързо. Делегираните актове позволяват бързо транспониране на изискванията на ИКАТ, разбира се, доколкото те са свързани с несъществени елементи на основните нормативни актове на Съюза. Мисля, че това беше споменато от господин Капуто. Що се отнася до точността, до данните с положителен характер за настъпило възстановяване на е, запасите. Е, господин Якович спомена, че трябва да бъдем бдителни. Господин Ферейра говори за необходимостта от по-добре, по-добро разпределение. Съгласен съм и с двете бележки. Евродепутатът Ренато говори за социално-економическото значение на запаса. Съгласен съм, че квотите съществуват е, за да се разпредели по-справедливо търсенето от страна на държавите членки. Съгласен съм и с бележките е, за регионалните организации за управление на риболова. Те трябва да действат е, по-прозрачно и по-равнопоставено. По отношение бележката на е, господин Фараш, той говори за морския костур, обаче той не е предмет на тази дискусия, нито пък се контролира от ИКАТ. Е, съгласен съм обаче, че любителският и непромишленият риболов е, е, има голямо значение за економиката на държавите членки. Вие казахте, че има 800 хиляди риб... любители рибари в Великобритания. 1,3 милиона е техният брой в Франция. Съгласен съм, че тук също е, трябва да се търси отговорност. По отношение на морския костур е, не съм съгласен с вас, въпреки че не го дискутираме. Е, ние е, сме помолили всички държави членки да направят съгласуван план. Що се отнася до е, е казаното от евродепутата Кампиес, въпреки че има напредък, е, този е, вид остава застрашен. Съгласен съм с тази бележка и всички по-нататъчни наши действия ще бъдат съобразени с този факт. Като цяло, бих желал да благодаря на всички участващи в тази дискусия за техния принос към нея и още веднъж бих желал да благодаря на докладчика господин Мато и на Европейския парламент за откритата и много резултатна дискусия. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Последният ни оратор е господин докладчикът. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, е, които допринесохте за подобряването на доклада, благодаря на всички от тези, колеги, които показаха необходимото уважение към комисаря. Искам да обърна внимание на следното. Първо, че с помощта, благодарение на рибарите, запасите са възстановени. И сега въпросът е как ще, бъде разпределен, ще бъдат разпределени квотите. Тези квоти се разпределят от страните членки, а не от парламента, така че доклада не може да третира този въпрос. Имаме обаче възможността да направим политическото изказване, че искаме по-добро разпределение на квотите, за да могат от тях да се възползват и дребните рибари. Ние не искаме да ощетяваме големите, но искаме да бъдем справедливи спрямо малките. Затова а, ние смятаме, че трябва да се е, е, включи в текста един компромис, по който работихме. Ще го включим е, под вид на изменени, е, но като цяло става дума за по-справедливо разпределение на квотите. Тук имаме следния проблем, господин комисар. Ние не сме на едно и също мнение по отношение на делегираните актове, е, по отношение е, на бързите е, е, изпълнения вие не сте добър пример. И смятам, че с вашия аргумент вие се опитвате да се, да се измъкнете, вие се опитвате да решите парламента от неговите правомощи. Казвам ви го съвсем ясно. Тази тема трябва да бъде разгледана в процедура на съвместно взимане на решение и всички ние ще се погрижим нещата да станат бързо. Но ние в никакъв случай няма да се откажем от нашите права. Това искам много ясно да ви заявя, но смятам, че в крайна сметка ще се споразумеем. Благодаря, господин Мато. Гласуването е